Vous êtes bien bruyants, les collaborateurs, là. Allez. Le projet d'ordre du jour peut être adopté. Проектът за дневен ред може да защита за прият, ако няма възражение. Съобщение на председателката. А имате късмет, съобщение няма. И така. Нека да преминем към гласуването. Откривам един вод, за да направим проверка на бройките. La SND une en plus. Ah, eh, eh, eh. Euh, elle n'a pas la, la, la carte, mais la SND est en surplus. Je ferme le vote. Край на гласуването. Госпожо Лукашевска, нямате карта за гласуване, значи ще гласувате с дигане на ръка. Има е, един социалист в повече. Donc je suis désolée pour vous, il y en a un qui ne votera pas. Choisissez. Изберете, изберете кой да изтегли картата си. Allez, c'est bon. Готови ли сте да действаме? Започваме с предложение за регламент, който изменя регламент 1008 от 2008 за въздухоплавателните услуги. Докладът е на госпожа Църпадел. Ще гласуваме по мандата за водене на преговори. Електронно гласуване, заповядайте. Si 36 Madame Lukaszewska est pour. Je ferme le vote. Край на гласуването. Намерихте картата си. Отлично. 35 гласа за, 1 глас против. Поздравление, госпожо Църпател. Гласу... Мандатът е прият. След това. Едва сме започнали. Nous continuons avec le rapport de mme Christine Revaud-Dallon sur l'Eurovignette, la directive. И така преминаваме към Евровинетката, предложение за директива за а, таксите върху тежкотоварните автомобили за използване на определена инфраструктура. Allez, on y va. Compromis 1. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Compromis 1. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. Амонмон 207. 207 за, против, Въздържали се? Отхвърля се. Амамент 208. Ки е пур? 28 е е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на Комисията по околна среда. За, против, въздържали се. Не е ясно, нека да направим електронно гласуване. Заповядайте. Je ferme le vote. C'est rejeté. Отхвърля се. Trois amendements. Amendement 268. 200. 66, 363 и 198 гласуват се едновременно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Компромис 2. Ки е пур? Ки е контр? Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Амонмент 26. Ки е... 26 изменение за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изглежда ми, че се приема. Заповядайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Две е идентични изменение 26 на НВ и 221 за, против, въздържали се, отхвърлят се. След това 27 изменение на НВ за, против, въздържали се, Приема се. 226 за. Извинете. То отпада, тъй като 27 на Енви е прието. Две идентични, 227 и 28 на Енви. Кой е за? Против? Въздържали се? Да направим проверка, но мисля, че се отхвърля. Ще съм левът! Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. 262. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За против, въздържали се. Приема се. 265 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, моля. Je ferme le vote. Oui, il est rejeté. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да направим проверка, така ли? Добре. Компромис на изменение 3. Je ferme le vote. Край на гласуването. 19 на 19 гласа. Отхвърля се. 17 и 29 анблок за. Против. Въздържали се. Няма яснота. Моля, гласувайте по тези две изменения. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърлят се. Deux amendements identiques. Amendement 268 и 271 отново е, е, анблок за. Против. Въздържали се. Няма яснота. Моля, гласувайте електронно. Je ferme le vote. Край на гласуването 19 на 19 гласа. Отхвърлят се. 269. Кой е за? Против? Въздържали се? Пак не е ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 270 за. Господин Вим Ван де Камп, стига сте тормозили господин Барт. От известно време ви наблюдава. <laughs> Allez, amendement 270. Qui 270-то изменение за. Против. Отхвърля се. Изменение 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4а за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но да видим. Сега по компромис 5. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, какъвто и да е вашия глас, имаме 20 гласа против, 18 за, така че пето компромисно изменение се отхвърля. Това означава, че ще вървим по-отделно. 302 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 302 беше това. 305 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме. 305. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 304. 304, 33 и 36 отпадат. Минаваме към 306. За. изпрати. Няма яснота. Електронно гласуване по 306-то изменение. Je ferme le vote. Il est rejeté. Amendement 30. Отхвърля се 34-то изменение за, против, въздържали се няма яснота. От, откривам гласуването по 34. Край на гласуването. Отхвърля се. И е, не знам. Пуло. Кик. За, против, въздържали се. Няма яснота. По първо изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 303. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5А. За. Против. Въздържали се. Няма яснота. И така, моля, гласувайте. По пета. Je ferme le vote. Mais c'est bien adopté. Hein. Край на гласуването. Приема се. И то с голяма разлика. Така че да видим какъв е проблема. Може би сте твърде морени и не вдигате високо ръка. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7а. За против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и девето изменение. За против, въздържали се. Няма яснота. По 39-то изменение, моля, гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. А сега анблок 19 до 66. За. Против. 76. Е, Възражали се? Отхвърлят се. Искате проверка. Добре. Je ferme le vote. 20-20. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 317 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще искате проверка най-вероятно. Доминик Рике иска проверка. Аз обичам демокрацията, така че по 317 моля гласувате. Край на гласуването. 20 на 20. Отхвърля се. Продължаваме. Компромис 8. За против, въздържали се. Господин Ка... Галар, казахте, че няма яснота, така е ли? Добре. Моля, гласувайте. По компромис 8. Гласуването приключи. 22 гласа на 17. Приема се. Продължаваме. Изменение 342 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Няма яснота. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 362 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10а. За. Против въздържали се, приема се. Преминаваме към 407 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, няма яснота, нека да гласуваме по 413. Край на гласуването. Приема се. 53-то измен... изменение за, против, въздържали се. Изглежда се приема, но нека да направим проверка по изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 414 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 444 за. 444. Госпожа Яла Сендер. След 12-то компромисно. Намерихте ли го? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 58. Край на гласуването. Приема се. 52 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 468 за, против, въздържали се, отхвърля се. 466 за, против, въздържали се. Струва ми се, че си, се отхвърля, но нека да направим проверка. 466. край на гласуването. Отхвърля се. След това, приложението. Изменението 470 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 480 за. Против. Въздържали се. Няма яснота. 480. Нека да гласуваме. Приема се. 63-то изменение за против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, моля, гласувайте по 63. Край на гласуването. Приема се. Можете да ми се доверите. 77 за, против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. възражали се. Отхвърля се. Господин Вин Ван Декамп, добре, ще гласуваме електронно. По 80-то електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Не ми вярвате, господин Вим Ван Декаб. Бъдете по-дискретен поне. Изменение 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. По 82 електронно гласуване. Край на гласуването. Нисменение 2 на Комисията по околна среда за, против, въздържали се, приема се. NV4 за, против, въздържали се, приема се. NV5 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения 2 и 3 анблок за против, въздържали се, приемат се. нв 10 за против въздържали се приема се компромис 16 за, против, въздържали се, приемат. Les deux de Madame Aya Sander. 103 и 107 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете. Сто четвърто отново за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Енви за, против, въздържали се. Приема се пето за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да гласуваме по 113. Край на гласуването. Отхвърля се 7 за, против, въздържали се. Приема се 116 за, против Въздържали се. Няма яснота. Нека да гласуваме по 116. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 на 20 гласа 8 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. По осмо изменение, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 114 за. Не, то отпада всъщност, госпожа Църпадел. Няма да го гласуваме. 18 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка. Пак вие искате проверка, господин Вим Ван Декамп. И така по десето електронна проверка.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 Приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 отпада, 12 за, против. Започваме отново от 12 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се,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 Може ли да говорите малко по-тихо, тъй като гласуваме? 183 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка. 173. Край на гласуването. 20 на 20 гласа. Добре, че поискахте проверка. Отхвърля се. 174 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични 186 и 187 за, против, въздържали се, отхвърля се 188 за, против, въздържали се, отхвърля се 189 за,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 35 гласа за, 2 гласа против, 3 въздържали се. Докладът се приема. Поздравление. Мадам Роволяло, на паролите ву. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Искам да помоля за кратко при установяване на заседанието за няколко минути трябва да се консултирам с е, докладчите в сянка. Искам е, да помоля докладчика и докладчиците в е, сянка да напуснат залата за консултации. Ще направим почивка за 5 минути междувременно. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Продължаваме работа. Господин Ван де Камп, госпожа, имате думата. Благодаря, госпожо председател. След като разговарях с докладчиците в Сянка, искам да предложа да гласувате мандата за започване на страни срещи. И така, добре, като председател подлагам на гласуване мандата за започване на тристрани срещи. Моля да гласувате електронно начало на гласуването. Il nous faut au moins 20... Трябват ни поне 25 гласа. Край на гласуването. Получавате повече 38 гласа, така че имате мандат за започване на преговори. Браво на вас, госпожо Реводалон. Продължаваме с гласуването. Ще гласуваме сега докладът на госпожа Клунна относно Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства. Готови ли сте за гласуване? Започваме. Десето изменение няма да се гласува, то отпада. Изменение на Комисията по економическите въпроси 2. Това е устно изменение. Има ли депутати, които са против това устно изменение? Няма такива. В такъв случай гласуваме това устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме амблок изменения 4, 5, 32, 4, 6, 34, 5 на Екон, 7, 36, 6, 8, 38, 7, 9, 41, 8, 43. Не сте вие, които решавате дали е необходимо или не. И така, гласуваме всички тези изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Втория блок. Е, изменения 33, 35. Е, не. Всъщност 137 отпада. Тъй като вече гласувахме в първия блок, е, за това 11-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13-то. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15 за. Против?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 22 не се гласува. 27 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за против, въздържали се, приема се. 30 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега подлагам на гласуване целият доклад на госпожа Клун. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 32 за, 4 против, двама въздържали се. Браво, госпожа Клун. Вашия доклад е прият. Але, nous Продължаваме с доклада на господин Салиния. Предложение за директива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 против, въздържали се, приема се. Искате електронна проверка? Господин Рике иска да се провери изменение 11. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 31 гласа за. Благодаря ви, господин Рике. Приема се. Изменение 60. Извинете, поправя се председателката. Малко избързвам. 68 изменение, 69 и 70. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Не ми вярвате много днес. И така гласуваме четири изменения, три изменения. Амблок. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 против. Отхвърлят се. И така продължаваме. Изменение 71. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. 73. Кой е за? Господин Ван Декам, не гласувате собственото си изменение. <laughs> <laughs> Пано! Ало, ки е ко... И така, кой е против а, изменението на Ван де Камп? отхвърля се. Продължаваме. Изменение 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Две еднакви изменения, 76 и 77. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 78. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 82. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение, компромисно изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 13, кой е за, против, въздържали се, Приема се 101. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 105. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 108. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се приема, но нека да проверим начало на електронното гласуване. Изменение 108. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение 113. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 112 и 89. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 119. Кой е за? Против. Струваме се, че се изморихте. Нека да започнем от начало. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37. 37 отпада. Няма да се гласува. Гласуваме изменение 120. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се. Господин Рике, как гласувате? 121 изменение гласуваме сега. Добре, нека да проверим електронно гласуване, начало на гласуването, изменение 121. Край на гласуването. Приема се. Изменение 126 за, против, Добре, отначало, кой е за 126-то изменение? Против, въздържали се, приема се. Изменение 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4А, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 140. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 141. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясен резултата. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Либе 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21. Либе. За? Против? Въздържали се? Приема се. Искате електронна проверка Либе 21, начало на електронното гласуване. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Сто четиридесет три. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 144 за. Против? въздържали се, отхвърля се. Либе 22 за, против, въздържали се. Резултата не е ясен. Електронна проверка Либе 22. Край на гласуването. Отхвърля се. 145. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. Либе 23. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 изменение за. Против въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. Либе 25 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Начало на гласуването. Je ferme le vote. Край на гласуването. 22 за на 20. Така че право бях, приема се. Продължаваме нататък. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Либе 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Резултата не е ясен. Електронна проверка. Начало на гласуването по изменение Либе 27. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 изменение и 28 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приемат се. Либе 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две еднакви изменения 166 и 167 за, против, въздържали се, приемат се. Либе 30, кой е за, против, въздържали се, приема се. Либе 31 за, против, въздържали се, приема се. Сега по съображенията, либе едно, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка, либо едно. Край на гласуването. 21 на 21, т.е. отхвърля се. Либе 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 7, кой е за, против, въздържали се, приема се. Либе 7, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 57. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Либе 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Либе 9. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Петдесет и отпада, 54, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Либе 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по целия доклад, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 40 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Браво, господин Салини. И сега гласуваме мандата за започване на преговорите. Трябва ни мнозинство от 25 гласа. Начало на гласуването за даване на мандата за водене на преговори. Край на гласуването. Има пълно единодушие. 41 гласа за, няма против. Имате мандат за водене на преговори. Сега нещата са върху вашите плещи, господин Салини, за да се проведат тристранните срещи. И така, продължаваме нататък с доклада на госпожа Монтейро. Това е доклад относно използване на превозни средства, наети без шофьори за автомобилен превоз на товари. Госпожа Монтейро, готова ли сте? Започваме гласуването. Компромис 1А. Кой е за? Отначало. Компромис 1А. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка. Начало на гласуването. По компромисно изменение 1А. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2А. Кой е за? 2А. Кой е за? Против? Въздържали се? Със същото мнозинство ми се струва. Но искате проверка? Добре. Електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Същото мнозинство. 22 гласа за, така че компромис 2А е прият. И така, нека да продължим нататък. Не знам какво става с господин Ван де Камп днес. Да, това не е празник на семейството. Разбирам, че се грижите. И така, 3А. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка. Компромисно изменение 3А. Край на гласуването. 3А е прието. Гласуваме изменение 74. Кой е за? Кой е за 74-то изменение? отначало да моля ви за по-голяма концентрация. Кой е за 74? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме. Компромисно изменение 4А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 72. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка. Начало на гласуването по изменение 72. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 70. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме няколко изменения заедно. 38, 39, 61, 71, 73, 74. Кой е за? 75. Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Нека да повторим електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлят се. 79. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Искат от залата. Госпожа Андерсон. Включили сте се микрофона. Добре, нека да проверим. И така, 79-то изменение, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, подлагам на гласуване начало на гласуването по изменение 80. Край на гласуването. 25 гласа против. Mais vous êtes rieur aujourd'hui, hein? Днес ви е забавно. И така продължаваме. Изменение 14. Кой е за? Извинявайте, казва председателката. Допуснала съм грешка. Гласуваме 81 не сме гласували. И така, нека да гласуваме 81 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. И така, електронна проверка по изменение 81. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 30 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 32 за. Всъщност, изчакайте за малко, това отпада. 32 не се гласува. 34-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме целият доклад на госпожа Монтейро. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, 15 против, 1 въздържал се. Госпожа Монтейро, вашия доклад е прият. Alors, maintenant, nous allons mettre au voie le mandat. Chut. Le mandat de négociation pour aller au trilogue. И така, мандата за преговори. Госпожо Монтеро, искате коментар? Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Можем ли да разговаряме с колегите? По мандата. Изчакайте. Пет минути почивка за преговори по гласуване. Si vous voulez discuter, vous discutez dehors. Madame Montero, la parole est à vous. Госпожо Монтеро, заповядайте за коментар. Eh, е, можем да е, е, гласуваме действително по мандата за преговори. Добре, отлично. Мандата за преговорите по доклада на госпожа Монтеро. Моля, гласувайте. Левът е клю. Край на гласуването. За съжаление няма да има преговори. И мак une voix. Един глас не ни достига. Това е край. Too late. Too late. Les règles sont les règles. Правилата са правила. Когато се открива гласуването, всички трябва да са на местата си с карти. Когато е, е сложи, когато е прекратено гласуването, това не подлежи на е, повече дискусия. Преговори няма да има. Allez La séance de vote est terminée. Je vous remercie, mes chers collègues. Край на гласуването. Благодаря, колеги. Ще продължим работата си. А, но. La...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

nous commençons avec la proposition de directive. Започваме с предложение за директива, е, проект за директива 2933 относно развитието и насърчаване на е, транспортни средства, пътни транспортни е, средства, които са чисти и економични. Енерго економични. Благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че директива 2009-33 е, е, на Европейския съюз трябва да бъде е, коригирана, допълнена. Хубаво е, че комисията излезе с предложение тъй като според последващата оценка, която бе направена през 15-та година, тази проверка показа, оценка показа, че има сериозни недостатъци. Целта на тези модификации, на директивата, е важна, в смисъл, че философията на комисията е да да насърчи, да развие поемането на пазара на такива чисти е, нискоемисионни е, превозни средства чрез публични е, търгове, тъй като това е начин да се развие инфраструктурата и да се насърчи пазара е, като цяло. Изготвяйки е, становището, аз е, направих 26 е, изменения. Е, по същество какво, какво представляват измененията? Целта е да разширя приложното поре, обхвата на категориите прози средства, които са обхванати от приложението на комисията. Включих L категория, тежкотоварни такси, е, е, таксиметровите, които са също е, публични, неетите превозни средства и тези за превоз на, на колетни пратки, тъй като приложението по на директивата беше доста ограничено, такова едно извинение ще е положител, има положителен ефект при изключенията, дерогациите имаше, в предложението се съдържат някои основателни такива, но аз малко разширих, ги разширих, като е Ясно, че някои е, публично, е, някои превозни средства, които са доставени чрез обществени поръчки, трябва да бъдат изключени, защото това са специално проектирани, е, конструирани за определени цели, като например за водоснабдяване, канализация, поддръжка на електроенергийната мрежа е, или сигурност е, по изваредни ситуации, наводнения и така нататък. Ясно е, че в такива случаи при наводнение, например, не може да се използва електрически автомобил. Та това ще, ще бъдат изключенията, които съм добавил. В предложението на комисията е, имаше очевидни несъответствия между предложението е, в директивата за альтернативата, е, инфраструктурата за альтернатива гориво в тази директива и в ДАФИ. Също така дефиницията, определението на нулеви и нискоемисионни превозни средства, там също има различия. Аз предлагам дефиниция, която ще отговаря на е, залегналото понятие, е, е, залегнато в ДАФИ понятие за допустими горива. Колкото до таблиците и националните прагове, предложени от комисията, аз свеждам всичко до един цел за целия съюз, за да се е, така съкраси дистанцията между стари и нови е, член, държави членки, понеже праговете се различаваха в значителна степен. И е, лекотоварните преводни е, според мен, там целта трябва да е 20-25% и да се включат всички поръчки, включително ниско и нулево емисионните. Е, цел, е, целта за 20 30 години си остава същата, 25%, но е, включва само нулеви емисии. изключват се нискоемисионните. Ясно е, че предложението на комисията, когато говорим за метода на калкулиране при природни следствия, беше доста сложен. И за да се избегне е, объркване и неяснота, предлагам поне до 2025 година всички природни да се разлежат като едно, включително и нулеви и нискоемисионните, след което ще се промени структурата и преброяването ще се отнася само до е, нулево емисионните. Колкото до тежкотоварните, идеята на комисията е добра да се разграничи, е, разграничават ясно автобусите от е, камионите, защото при камионите няма пазар, ние нямаме е, там е, камиони с нулеви емисии. Докато при автобусите нещата са по-напреднали. Така че трябва да се разграничават тези две категории. Когато говорим за камиони, минималната е, цел за 2025 трябва да си остане 10%, включително, което включва и ниските и нулево емисионните за е, периода 2020-30, обаче това трябва да се качи на 30%. Колкото до автобусите, целта поне за 25-35 трябва да бъде 25% за всички нови доставки, а от 30 е, нататък да се качи на 75%. Отново се включват тук автобуси с ниски нулево емисия, ниско и нулевоемисионни е, автобуси. Тези е, директо, е, директива е, е отново почива на принципа за е, преброяване на емисиите от СО2 и е, е, други е, вредни газове, но трябва да е, отчетем и всички други елементи. Това е, е отразено в е, е, съображенията, така че да дадем представа на комисията каква е тенденцията за нас, в каква посока бихме искали да видим доработване от тяхна страна. Друго Други е, въпрос е комисията, държавите членки на всички нива, е, обществените е, органи, защото директивата е насочена към тях, би трябвало да увеличат стимулите не само финансовото стимулиране, но и не финансовото също така. Това е смисъла на съображенията. Надявам се тези изменения да да доведат до един, едно по-технологично неутрално предложение. Защото е, независимо от електро, е, електри, електромобилите може да се стигне до нулеви е, емисии и чрез други е, енергоисточници. Е, водна, е, въздух, е, твърди горевята също, при твърдите горива също в някои е, случаи. Така че има доста варианти и е, изследването във всички тези посоки се финансира от европейски пари, така че не бих искал е, тези е, средства да се е, отидат на вятъра. Е, Очаквам да чуя вашето мнение, пък и измененията ви, които ще е, предложите. Благодаря, господин Дели. Сега откривам дискусията с госпожа Андерсън. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за неговите изчерпателни обяснения по доклада. Приветстваме предложението на комисията. Много важна мярка е това. Очакваме да работим с докладчика и докладчиците в сянка. Колкото до обществените поръчки като е, средство за промяна, много важно е, е. Сега то не обхваща целия частен е, сектор, но има данни в целия свят, че то може да влияе сериозно най-общо за разработване на чисти превозни средства и в други сфери. От производителите чуваме, че те също имат проблем, защото често не се разработват на време, своевременно превозни средства, които те биха желали да имат. Е, колкото да е, доклада на комисията и на докладчика, съгласен съм, че приложното поле на директивата трябва да се разшири и е, съответно да се спазват принципите за разумност и пропорционалност. Най-общо смятам, че разширяването и включване на таксита и други категории превозни средства е добра, но трябва да внимаваме при изключенията, при дерогациите, защото е, това може да доведе не само до положително разширяване, но е, да не няма някакви неочаквани отрицателни последствия, правни и така нататък. Е, Значи, емисиите в строителни обекти в градовете също е важен проблем. Проблем е в моя град, така че трябва да помислим и за превозите средства, които използват в строителния бранш. Е, сега да дефинициите. Аз е, разбирам е, целта да се опростят нещата, но не сме съгласни, поне на пръв прочит, с идеята да се опростява дефиницията и да се хармонизира с тази за альтернативните горива. Може би защото това е, скоро може да излезе от, да, да остарее като е, понятие, така че смятаме, че технологично неутралният подход е важен, колкото до е, целите трябва да бъдем максимално амбициозни. Е, а за да сме амбициозни, означава да се е, огледат внимателно и националната специфика и да имаме диференцирани е, цели, за да можем максимално да напредваме във всички държави членки. Трябва и е, клаузите за преразглеждане трябва да се засилят е, също, така че да не е, да не е, наблягаме толкова много на, на, прераз, на прегледа, преразлежане. понякога това много бави е, нещата. Е, и много други е, неща е, има. Аз само ви давам е, така е, обща представа в каква посока ще бъдат измененията, но доклада е добра база за по-нататък. Господин Далтън, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И ние приветстваме преразглеждането на тази директива. Това е важен акт, но както каза докладчика, той има така много недостатъци и доведе и ефекта беше слаб. Така че този преглед ще даде възможност да се постигне целта на закона. Предложението на комисията обаче е, е, не е, предоставя достатъчно е, дефиниции и така нататък. Предложението господин Дали е, е, и решават и дават отговор на много от е, проблемите и е, така запълват много празноти в е, съществуващата директива и аз подкрепям текста. Но трябва да се поработи още, за да бъдат тези предложения ефективни и пропорционални и трябва да внимаваме при залагане на целите. Първо, предложенията трябва да съдържат, да, да помислят за развитието на нилеви, пазара на нулево емисионни превозни средства и е, да ги адаптират към е, бъдещите е, цели за доставките на пазара. Е, Луси е запозната с е, това, например, проблема с новите лондонски таксита. Е, таксиметрите шофьори могат да купуват само електронни, електрически таксита. Те са чудесни, но са много скъпи и много малцина от шофьорите могат да си ги позволят. И много от тях продължават да карат старите автомобили, което е контрапродуктивно. Трябва да направим така, че да насърчим и да стимулираме е, хората да е, преминават на електрически, особено в е, големи градове, където движението е напрегнато. Сега пакета мобилност трябва също да се разглежда в, контекст, в същия контекст. Технологичен неутралитет също. Електро, електрическите автомобили са много важни, но има и други е, горива, второ поколение биогорива, които трябва да бъдат е, включени те и е, пет, дизеловите и бензиновите двигатели се проектират все по-чисти, ще бъдат все по-чисти в бъдеще, така че не трябва да ги изключваме и тях. Аз подкрепям проекто Становище на господин Дели и очаквам да работя с него и докладчите в Сянка по това, което според мен ще излезе, от което ще излезе добри компромисни изменения. Господин Теличка, имате думата. Благодаря, госпожо, благодаря, госпожо председател. Цялостният подход на докладчика е такъв, че е, ме кара да се чувствам е, спокоен. Е, макар че знаем, че подробностите понякога е, дявола се крие в подробностите. Е, Съгласен съм е, с предлежната директивата от 2009 е, е, Комисията би могла да наблегне повече и на елементите, които е, е са създали проблеми преди е, и е, тесните места, които са довели до неизпълнение на директивата до сега. Ключов елемент за мен е технологичния неутралитет казваме 0,1 емисии е, и ги свързваме с електромобилите. Но те не са е, с нулеви емисии. И ако огледаме цялостната е, така ситуация в Европейския съюз, пък и въобще, Прекалено много се е, така набляга на електромобилите. Такова е моето е, чувство. Преувеличава се, преувеличава се значението им, което означава, че ние съсредоточаваме цялото си внимание, е, макар че това е част от е, смисъла на този преглед, е, върху тези електромобили, но ние трябва да работим с масата превозни средства, които вече са на пазара. Независимо от целите ни за електро и нулево емисионните, не можем да пренебрегнем тези, които са на пазара и средната възраст на тези. Затова въпроса с технологичната ни неутралитет е много актуален. Тук стана дума за водорода и други източници. Тоест, не трябва да пренебрегваме и сегашната ситуация. Трябва да работим и с оглед на положението в момента. Това са въпроси, свързани с методологията, която използва комисията. Е, колкото до индивидуалните цели е, по страни, съгласен съм с подхода на, на докладчика. Може би обаче комисията ще помогне. Сега, нямам нищо против да си бъбрите, но това малко ме смущава, казва е, оратора. Критерия, който използва комисията за е, целите. Разбира се, е, принципа на, на който почива целите, БВП е, е основно, но трябва да видим кой е ключовия критерий. Комисията трябва да, да доразвие тезата си, да каже каква, какъв е за тях ключовия критерий. За да видим как ще работим с тези индивидуализирани цели, е, специфични цели съответствие с всяка специфика на всяка страна. Може би трябва да имаме един е, примерен е, списък на това какво си представяме като стимули. Те могат да имат препоръчителен характер, но е хубаво да има нещо такова, за да е, бъде ориентир. Категориите превозни средства, за които говори господин Дели, Съгласен съм с основния подход. Е, трябва да бъде разширен е, е, списъка, но случая с дерогациите, с дерогации трябва да внимаваме. И накрая това, разбира се, не е нещо, което можем е, при този е, преглед да е, развием в детайли, но каквото и да правим, опираме до инфраструктурата. Така че трябва да разглеждаме и превозните средства и инфраструктурата в комплект – това ще бъде едно допълнително така удорение е в моята работа, ще видя допълнителен фокус в моята работа, ще видя до какви подробности можем да стигнем. И като другите колеги, мисля, че ще стигнем до един доста добър и сериозен документ. Благодаря. Благодаря, господин Теличка. Сега а, е, благодаря, господин Дели, за вашия доклад. В намираме се в период е, на цивилизационни промени по отношение на индустрията. Вече не можем да произвеждаме автомобилите от миналото което означава, че е, този доклад представлява една е, поглед в бъдещето, визия за бъдещето целта е, е отново, и нямаме избор, да е, изоставим е, твърдото изкопаемите горива, изкопаемите източници. И за съжаление обаче аз се опасявам, че все още има хора, които казват, че има биодизел или биогорива био, е, е, в биогоривата и биодизела е, био е само името. Защо? Защото при биодизела, например, базата е отново е, палмо, е палмово дърво, е палмово е, масло. От е, ние не можем вече да направим така, че е, да следваме е, този път е, защото е, палмовото масло е, е три пъти по-вредно за климата е, и е неприемливо. Така че не можем да се е, върнем към нещо, което вече сме е, е, правили. Е, второ, е, електро, ударението върху електромобилите. Е, е, мобилите но доколко е екологосъобразно и това? Електрическите е, е, автомобили. Електричеството няма да е единственото решение е, на всички наши проблеми, свързани с замърсяване на околната среда и други. Днес е, е, трябва да, е, трябва да търсим нов е, е, енергиен микс. Дали ще е, водород, дали ще е газ, е, това са е, последните идеи. Третия елемент, който за мен е важен, економичните коли от бъдеще не е, са тези, които са рециклични от А до З. Проблема, който имаме днес, че никой е, е никой, така, на никое ниво в кръговата економика не се мисли за рециклиране тези автомобили. Економичната кола, второ, не е индивидуална, не е частна. Тя трябва да бъде споделена. Тук отново нещата опират до използването на автомобилите. Трето, имаме е, три. 13 милиона работещи в Европа. Трябва да работим, е, да, да закрием толкова работни места, е, защото е, новите технологии трябва да бъдат дотирани новите технологии обаче предполагат и съгрещаване на, някои, на работни места. И е, как, трети е, или четвърти проблем. Какво ще правим с сегашните автомобили, е, които не отговарят на нормите? Знаем за Дизелгейт. Много автомобили в Европа на, на, на, а, а, които са в движение, а, превишават нормите 3. 4 до 10 пъти. Какво ще правим с тези милиони превозни средства? Аз лично смятам, че този доклад, който говори за економични превозни средства, трябва да намери решение и за тези автомобили, които сега са в движение. Те не могат да се прехвърлят в Африка или не знам къде е, и да отиват на бонищата там, е, на е, автомобилните гробища, тези автомобили трябва да бъдат модифицирани или да бъдат да преминат на електричество. Това също е една линия на мислене. Е, това е интересена е посоката, в която е, работите в е, проекто становището, но разбира се, трябва да отговори, намерим отговор на всички тези въпроси. Госпожа Депре от Европейската комисия, госпожа Депре и Европейската комисия, давам ви думата веднага. Благодаря много. Нека да изкажа подкрепа за труда положен труд в парламента. Парламента действа много активно. Това е добър знак. Добре, е, че имаме ясен график за работата, за първото четене. Така че тук сме на разположение сме. Ще продължим да работим с вас за да надградим върху е, доброто сътрудничество, което е, вече имаме. По становището на господин Дели, да, действително, виждам доста общи позиции е, между нашата и тази изразена в проекта становището. Знаем, че има теми, по които той иска да се предприемат по-амбициозни мерки от предложените от комисията, нещо, което се обсъжда и в Комисията по околна среда. Има подкрепа и що се отнася до намирането на конкретни определения, например определението на чисто превозно средство, както и на минималните цели е, – за обществените поръчки. Има, разбира се, някои разлики в зависимост от различните групи, в зависимост от докладчиците в сянка, но виждаме следното. От една страна има желание да се разшири приложната поле в сравнение с това, което сме предвидели в своето предложение. От друга страна има някои безпокойства. И така, предлагам следното. Да се има предвид, че предложението е технологически неутрално. А, и мисля, че е добре да се, използва, а, обще, да се използват обществените поръчки, за да се насърчи още по-голяма устойчивост. Uh, we are looking into it, uh, but what I would say is that if we just go и може би е добре да а, а, се а, вземе предвид факта, че ако не добавим допълнителни мерки, има опасност да загубим нивото на амбициозност. Например, а, насърчаването на автомобили с нулеви емисии. Не електрически, а с нулеви емисии. Инвестирали сме много за научни изследвания в по-устойчиви технологии. Дали to make use of hydrogen also for the, uh, for the uh, heavy duty vehicle segment. Uh, so we, we have spent... Обмисля се и въпроса за водорода. Много милиони евро са посветени на изследвания на различни горива и е време от изследванията да се премине към конкретни правила. Сега по коментара на госпожа Андерсън. Да, трябва да подхождаме амбициозно, що се отнася до това какво искаме да постигнем. Същевременно, може би не е добър, лошо да имаме предвид, че има разлика между държавите членки. И в отговор на казаното от господин теличка. И по-конкретно, каква е въпроса за това как стигаме до предложенията си. Ами започваме от средните стойности за Европейския съюз и след това модулираме целите за Европейския съюз, вземайки предвид брутния вътрешен продукт и населението. Защо населението ми? Защото е, населението е особено засегнато от емисиите и качеството на въздуха в градските райони. Какво ще исках да кажа? Разширяването на приложеното а, поле за новаторството, след това изключенията. Някои казаха, че е добре да се разгледа изключението, и въпросът е, е е да се внимава да не намалее нивото на амбициозност. И накрая. Въпрос на господин Теличка. Дали директивата не е постигнала резултати? Не може да се каже, че а, не, не са се търсили варианти а, за публичните поръчки, но има а, области, в които не са постигнати резултати с настоящата директива. Може би това е защото няма общ подход към тази област – и защото властите не успяха да дадат ясен пазарен сигнал на промишлеността. И тъй като не стана ясно точно какви са изискванията, нещата си седят както си бяха. Това е основният проблем. Сега, за последната точка на госпожа Дели за економията на, економията, економиката на споделянето, имам усещането, че ви имате по-скоро предвид как да се премине от собствени превозни средства, собствени коли, към спод... използване, споделено използване на автомобили. Може би тази тема ще се засегне и в доклада по собствена инициатива Europe on the Move. Това е. Мисля, че отговорих на основните коментари. Благодаря. Merci beaucoup pour ces observations. Avant de vous donner la parole, M. Deli, je voudrais... Euh, Благодаря много за изказването, преди да дам думата на господин Дели. Преди това, нека първо да се Извиня. Но а, по коментар ви за критериите, ще се обърна към господин Рике. Това е тема, която не видях в а, доклада. Смятам, че е много важна. И а, трябва да. А, кажа, че ме безпокои това, че се използва само БВП. Господин Дали, заповядайте. Благодаря. Благодаря ви много за изказванията. Да, да така се успокоих, че има, има начин да намерим споразумение. Много добре си давам сметка, че тази директива, както каза представителката на Европейската комисия, има доста ограничено приложно поле. Става дума за обществени поръчки, организирани от властите и ще засяга само новите обществени поръчки след влизането в сила на директивата. така че знам, че няма как да се постигнат някакви чудеса само с тази директива. Разбира се, можем да развихрим въображението си и да се опитваме да включваме интересни идеи в този текст, но може би не е тук мястото на такива идеи. Може би не е лошо да има един по, една по-обща директива по темата. Освен това, някои от вас съвсем ясно заявиха, че искат да има сближаване с директивата АФИ. Идеята е, че ако имаме списък на приемливи горива на повече от едно места, ще стане по-трудно да се актуализира този списък. Затова мисля, че е важно да имаме добра способност за актуализация на списъците и ако тези списъци са в няколко различни директиви и ако фигурират различни списъци и това не е добре нито за промишлеността, защото става съвсем неясно какво е допустимо и какво не. И е, също времено ще стане много трудно, защото няма как всички тези директиви да бъдат актуализирани едновременно. Именно за това смятам, че е добре да се използва списъка на допустимите горива от директивата АФИ. И мисля, че беше казано, не знам от зелените или от кого, нещо за техническата неутралност. Действително, това е важен въпрос. Важен е за всички. Знам да този аргумент на комисията, но първоначално не бях особено убеден от представените аргументи, а, пред, а, които предоставяха, а, които твърдяха, че предложението е технологически неутрално и аз подадох своите изменения, за да се постигне този ефект. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Дали. Е, подаването на изменения е а, до 7 юни, 14 часа. Ако няма други въпроси и а, е, точка разни, ще се видим в понеделник, 4 юли, 14 часа за гласуване. Благодаря ви много. Закривам заседанието.